И преминаваме към последната точка от нашия дневен ред с е, едноминучните изказвания. Господин Хаес има думата. Благодаря ви, госпожо председател, за тази възможност. Искам накратко да се спра с ваше позволение на много значителният проблем с контрабандата на цигари, изключително важен. 10 милиарда евро се губят годишно. 11% от всички цигари, които се продават в Европейския съюз, са незаконни, контрабандни. Е, у нас са 13% от цигарите. Затова е необходимо да се подкрепи операцията реплика 113 милиона къса цигари бяха спрени благодарение на тази е, операция, бяха насочени към Ирландия и е, района. Чрез е, усилията на ОЛАФ, националната крайбрежна охрана и държавите членки могат да направят много повече чрез по-добра брегова охрана да спрат контрабандата на цигари. Благодаря. Господин Капуто има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, стрес текст, е, тестът, е, проведен е, на италианските банки, и резултатите е, бяха е, публикувани е, с значение за економиката. По-конкретно окончателният резултат от оценката показва, че по-голямата част от италианските банки имат активи, които възлизат на милиарди евро и остро се нуждае от приток на оборотен капитал. Тази ситуация се осложнява още повече а, от а, е, изтичането на инвестиции и от а, е, изтичането на капитали, което е един съвсем реален проблем за економиката. Благодаря. Следващия оратор. Хвала лепа за беседа. Господин Звер. Благодаря. В края на всяко пленарно заседание на Европейския парламент се говори за, за нарушаване на правата на човека в трети страни, там където има трудности с спазването, зачитането на правата на човека. Трябва да кажа, че и у нас в Словения сме изправени пред някои нарушения. На две години бе осъден а, а, човек, лишен от свобода, а, който на когото са му предложили и обещали някакво заплащане. Това е лидера на опозицията. Надяваме се да падне тази присъда, но има, искам да кажа, че е, има политически затворник в Европа, който вече е излежал 150 дена. Ние разчитаме на помощта на Европа в това отношение. Господин Саймон, благодаря, госпожо председател. Когато последно се изказах тук, е, говорих за Европейската инициатива за младеща и Европейската гаранция за младеща. Правителството от Обединеното кралство не се възползва от никакви средства по тези програми. А сега искам да говоря за парите от Европейския фонд за структурни инвестиции – Европейската комисия се безпокои, че е, местните е, процедури е, не са достатъчно прозрачни, за да се отпускат пари на местните предприемачи. В резултат тези е, много важни средства не се е, ползват от Обединеното кралство и смятам, че трябва и комисията и правителството да направи нещо. Госпожа Томашич. Благодаря, госпожо председател скандалният ход на Международния наказателен съд в Хага, който пусна да се прибере в Сърбия военно-престъпника Шешел, е нов удар срещу достоинството на Харватия. Тук трябва да а, добавя и, че а, има а, и осъден а, харватин господин Велко Марич, а, който излежава своята присъда в а, Сърбия и не му се дава възможност да излежи присъдата си в е, Харватия. Дори е, хуманитарни е, активисти нямат достъп до него, въпреки че здравословното му състояние е влушено и той няма достъп до адекватна медицинска помощ. В... За съжаление нямам повече време казва ораторката. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. То 1500 души са засегнати в Кастилия, които искат да се присъединят към баската страна. Миналата седмица обаче големите политически партии в Испания още веднъж в парламента в Испания, в Мадрин, отхвърлиха, отхвърлиха тяхното искане. Това е нелепо, защото а, тези хора имат право на това. Това е недемократично решение. социалистите, Народната партия в Испания, се връщат към към а, стари похвати, стари документи, за да се опитат да разрешат този, разрешат този казус. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Над 2, 2 милиона души взеха участие в една демократична дейност, гласуваха в Каталония. Испанското правителство обаче откликна по недемократичен начин. Същото, същото става и у нас, в баската страна, на нас, на нас не ни се дава право на, на, на, на, ни, на признание, на, никой ни признава. Правото на хората обаче трябва да се признае, трябва да се следва демократичните принципи, независимо какви други европейски приоритети може да има, това е най-важното европейско право. Благодаря. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Ако мога да се изкажа в същия дух, в Каталуния хората излизат на улицата. За да... И местното правителство забрани исканата от тях демонстрация – а в края на кращата ние сме европейска държава. Хората искат да гласуват свободно за своето бъдеще. Мисля, че е дошъл момента Европейския парламент открито да застане за демократичните права на каталонците. Благодаря, господин Тамбуро. Благодаря, госпожо председател. Искам да а, заявя, а, че е, е, си... Компанията за, разпро... за снабдяване с електричество и корпорацията, която отговаря за него, International Development Limited, е със седалище в Италия. Тук имаме а, пълно парадоксална ситуация – и в Гърция действа тази компания и същевременно тя се конкурира с съответното дружество, което принадлежи на същата също дружество майка в Италия. В цяла Южна Европа е разпространен тази разпродажба на активи. Това е един парадокс, на който трябва да се сложи край. Благодаря. Давам думата на на господин Пападакис. Ετοιμάζουν проклитика νέα μείωση συντάξεων και την αύξηση του χρόνου κατοχής. Интересите на капитала в Гърция се готвят да намалят и възрастта за пенсиониране. Освен това, ще се спрат средства в подкрепа на социалните издръжки, търсят се големи печалби и с всички подобни варварски мерки ние виждаме, че се връща авторитаризма преследват се професионалните съюзи, е, хората нямат право на стачка, посяга се на правото им на стачка. Тоест, е, се подкрепят е, капиталистите, бизнес групите, които застават срещу хората. излиза, че се страхуват от организираните, от решените да действат хора. Следващия ора. Благодаря. Госпожо председател, на 25-та годишната падането, годишнина от падането от Берлинската стена, виждаме, че на много места от източната страна на желязната завеса остава да има много неизпълнени обещания. В Словения тоталитарната система все още не, не е преодоляна. 25 години от, отбелязахме тази година. от демокрацията и постигането на, на, на свобода в страната, но продължават да съществуват бариери пред свободното, справедливото и демократично общество. Европейската комисия вече подчерта, че състоянието на съдебната система в Словения е незадоволително и а, това, че а, по върховете на съдебната система са хора, които, които потъпкват правата на човека trebala biti zabrinuta zbog ponaanja srbije u odnosu prema rusiji. postoji prikriveno negodovanje mnogih diplomata zbog posjeta putina beogradu vojne parade prireene njemu u ast ali i vojne vjebe specijalnih jedinica srbije i rusije blizu hrvatske granice a koja nije vie samo hrvatska nego i vanjska granica nato a i europske unije. stoga bi se moglo govoriti i o provokaciji. nisu nas impresionirali ni najnoviji dogaaj oko putanja optuenog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 nisu nas impresionirali najnoviji događaji oko puštanja optuženog šešelja na slobodu od strane Не сме впечатлени от това, което се случва в трибунала в Хага, а също и от изказването на министър Дачиш, че Сърбия трябва да има излъз на море. Ако отношенията между Русия и Запада се влушат, Сърбия трябва да заеме позиция като кандидат за Европейския съюз – Европейския съюз обаче не може да остава мълчалив, ако искаме да подгод... помогнем на страните от Източна Европа. Госпожа Розиера, една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, в е, този тежък момент, когато е, се развихрят връжди между религиите и общностните, ние имаме нужда от е, секуларизъм, т.е. независимост от държавата, от е, религията. А в такъв е, контекст смятам, че присъствието на папа Франсуа е достойно за съжаление. Как можем да защитаваме демократичния избор на е, народа, защо е, трябва да се подаваме на влиянието на религията. Ние трябва да търсим едно европейска дефиниция на секуларизма, за да можем да е, работим, да живеем заедно, независимо от разликата си. Ние не сме против никоя религия. Напротив, ние сме за свободата на съвестта ние сме за всички религии, за защита на всички мнения, включително религиозни и е, философски. Госпожа Селенова. Е, доволта ми познамку. Благодаря, госпожо председател. Е, моята тема е единният европейски пазар. На 8 август Европейската комисия изпраща писмо до някои е, компании, които отдават автомобили под е, наем е, и ограничава техните възможности да предлагат услугите си на най-низки цени в зависимост от адреса, могат да променят цената, но тя трябва да бъде аргументирана. Според мен това е дискриминация. Тук няма обективни критерии и това е пример за нарушаване на директивата за услугите и призовавам комисията и госпожа комисаря спешно да се вземат с този въпрос. Благодаря, господин Мариас. 69 години след края, края на световната война, но Германия продължава да, да, от, да отказва да изплаща репарациите си. Отсъдени на Конгреса в Париж 1946 година. Над 80 милиарда с лихвите, съдължимите дължимите суми. Германия също така отказва да, да върне насилствения заем на Гърция от 1942 година. Поради този заем а, станахме свидетели на разрушаването на нашата економика и, и а, хиляди гърци са принудени да живеят в, в, в бедност. А да не говорим, че много в, в миналото са, са измрели по концентрационните а, лагери. Манолис Глезос а, всичко това го е отразил в, в книгата си, колега от парламента. Господин Якович. Една от целите на Европейския съюз е да създава добри инфраструктурни връзки между страните членки в е, такъв контекст. Искам да коментирам а, е, пътната и железопътната мрежа, която е от изключително значение. Искам да призова комисията да работи с Харватия и с е, Словения, за да се приключи изграждането на а, няколко е, основни пътя в е, нашия регион. Тези пътища са изключително важни за е, конкурентоспособността на пристанището Риека за Истрия и за връзката на гражданите от Загреб и Марибор. И в такъв смисъл искам да помоля комисията да помисли за възможност за финансиране на тези проекти. Минут, месье. Една минута има. No, no, no, Monsieur <laughs> Господин Глезос. Гос, господин Глезос е следващия оратор. Не. В Гърция демокрацията се нарушава. Ако гръцки граждани живеят в чужбина, те не могат да гласуват в национални избори и в резултат на това виждаме миграционни потоци, главно младежи, които напускат Гърция. Но правителството не им дава възможност те да упражнят а, своето право на глас. Твърде скъпо би било за тях да се върнат в родината, за да могат да а, гласуват. Защо а, гръцкото правителство не иска да се вслуша в гласа на гръцките граждани, които живеят в чужбина и да им даде право да упражнят а, гласа си? Ако могат да гласуват в а, изборите за Европейски парламент, защо да не могат да гласуват и в национални парламентарни избори? Ако по отношение на евроизборите законът се зачита, то той трябва да се налага и за националните. Трябва да си зададем ясно въпроса. Кой се възползва от това? Благодаря. Благодаря, господин, госпожо председател. На 27-ми плавателни съдове на Greenpeace се насочиха към а, а, сонди за добив на нефт около Канарските острови на, на, на, на, на, от Испанския флот. Това е един въпрос, който, който потенциално има много широк обществен отзвук и голямо значение. А, сега задържан, задържан е един от плавателните съдове и, и, и смятаме, че той трябва да бъде освободен. Grazie. Il sistema cap and trade è stato introdotto nel Doha Round come strumento che avrebbe dovuto consentire Системата за търговия с емисии след кръга от Доха се предвиждаше като един е, инструмент, е, е, с който да се дадат стимули за законосъобразно поведение и за въвеждане на нови технологии. Още от самото начало на търговията с квоти и с емисии, цената беше твърде ниска. Тя беше буквално няколко евроцента. И когато днес се прилагат същите цени, те са много далече от действителността. Трябва много сериозен разговор, така че да се изолират а, унези посредници на финансовите пазари, които са единствените облагодетелствани от тази система. Анализът ще даде възможност да се използват по-добре наличните ресурси. Благодаря. Сега има думата госпожа Возенберг. В последните няколко години в Европа много граждани живеят под прага на бедността, именно заради програмите за е, бюджетни економии, прилагани в много страни за справяне с изклю с економическата криза. 120 милиона европейци живеят под прага на бедността според данни на Евростат. Тоест процента на бедността е много висок. Много висок е и процента на безработицата. В Гърция 4 милиона души живеят под прага на бедността. Едва свързват двата края. 240 хиляди МСП затвориха вратите си социалната нищета става все по-тежка. Необходимо е да се изработи дългосрочна европейска стратегия за подобряване на стандарта на живота. Госпожа Грапини, една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да обърна внимание на един факт. Има подозрение, че има политическа намеса в свободата на печата у нас. Фамилията Воколеско показа, че брата на президента на Румъния е приел 250 хиляди евро в, в, в свой вестник. В периода на съдебната вакансия е, се взеха много, е, се взеха бързо решения. Е, 10 души бяха осъдени. Стигна се до конфискации от втори, трети страни, които не са били страни по самото дело и смятам, че свободата на печата е сериозно застрашена. Благодаря, госпожа Сани. Благодаря, госпожо председател. нужно да се впускам в подробности колко тежко е положението в Украина, особено от финансова гледна точка. Съвсем наскоро а, одобрихме споразумението за асоцииране, но не можем да сложим знак на равенство между някогашното споразумение за асоцииране с Унгария и сегашното с Украина. Европейските институции трябва да обърнат достатъчно внимание на необходимостта от инфраструктура в Украина и в асоциираните страни. По-добре е на време да се решават проблемите, вместо да се трупат. Благодаря, госпожа Велин. Благодаря, госпожо председател. Утре е Международния ден е, против насилие срещу жените. Има цифри, които показват, че милиони жени в Европа са жертва на насилие, извършване от мъжете. И Жените не усещат кога формулираните политики се превръщат в дейност и биват прияти на сериозно. Ние не бива да пренебрегваме този въпрос. Европейският съюз трябва да упражни контрол над изпълнението на задълженията на страните членки. Трябва да има и достатъчно информация в Испания, например, има над 30% намаление на бюджета за подобни мерки. Благодаря, господин Фернандес. Благодаря, госпожо председател. Идната сряда комисията ще говори пред парламента за една инвестиционна програма, която е част от изискванията за пакета продължение на господин Юнкер. Това е инвестиционна програма за 300 милиона, но а, нищо не бе казано за това какви са критериите за кандидатстване. В Испания се издаде един доклад, според който, който испанското правителство отдава приоритет на редица програми и отрасли, без обаче да са приобщени автономните общности. Комисията трябва да гарантира неутралитет при подбора и одобрението на проекти. Трябва да се осигури процедура в държавите членки за това. Господин Токаш, заповядайте. twenty five évvel ezelőtt bukott meg a ceausescu diktatúra. Диктатурата на Чаушеско падна в Румъния преди 25 години. Е 25-та годишнина беше отбелязана по най-подобаващ начин с избирането за президент на кандидата от е, германски мълцинствен происход и е, поражението на Виктор Понта. По време на изборите се прояви така наречения ефект е, Обама. Тимишуара, Трансилвания на времето изигра много важна роля в промените. Чаушеско преследваше унгарците и е, германците, е, а сега заедно с тях румънците гласуваха за Йоханис. Госпожо председател, Латвия миналата година е, чества, годи... Е, т.е. отбеляза годишнината от е, трагедията в супермаркета Максима през 2013 година. 54 души загинаха, 23 деца загубиха по един родител. Това е най-тежката катастрофа в цялата история на Латвия и най-голямата катастрофа в Източна Европа в последните 30 години. Тези хора загинаха не заради акт от тероризъм, война или природно действие. Вече една година измина, но властите не са предали никого на съда. Не знаем кога ще приключи разследването от прокуратурата. В момента латвийското правителство вече не плаща никакви социални добавки на семействата на загиналите. Благодаря, господин Богович. Е, Спощвана предстояча, желим поставите прашание. Благодаря, госпожо председател. Въпросът, който ще повдигна е свързан с прехода към лятно часово време. Преди няколко десетилетия се въведе това в Европа и основната цел беше да се пести електроенергия и енергия изобщо. Знаем, че сега по друг начин са сложени нещата в селското стопанство, в економиката изобщо, в транспорта. Значи нещата не са толкова зависими от дневната светлина. Установи се, че това, което се спести вечерта, пък се изразходва сутринта и много страни в Азия, в Южна Америка се отказаха от този преход. А, гражданите ни а, а, се тревожат от това. Не, не, не, не е приятно. Това нарушава съня на хората и бих искал да се, да се разгледа този въпрос, колко това е необходимо. Госпожа Тапарт. Благодаря, госпожо председател. Тревожни са данните за младежката безработица. Дали е сигурно бъдещето за тях, не знаем. Като млад евродепутат, аз много добре разбирам с какво се сблъсква младото поколение – няма доверие в институциите. Младежите се нуждаят от Европейския парламент, от други институции, които ще направят нещо за тях. 5 милиона 300 хиляди са младежите, които са безработни. За тях трябва да направим нещо. Трябва да увеличим младежката гаранция, да са по-интелигентни инвестициите. Всяко евро, вложено в потенциала на младото поколение и е инвестиция в бъдещето. Европа трябва да бъде отворена за транснационални проекти, които да финансират програми за младежите. Вярвам, че младите трябва да бъдат насърчени активно да участват е, в живота на Европа. Благодаря. С това приключваме заседанието. Утре е, имате съответни разписания на нашите е, заседания. Има го и е, на сайта. Приключваме. Приятна вечер на всички.